Hello everyone. If you would like to take your seats, then Моля, заемете местата си, за да започнем работа. Радвам се, че залата е толкова пълна. Много е положително, че работата на комисията ИТРЕ започва при толкова пълна зала. Надявам се, че това ще се запази по време на целия мандат. Може би масираното присъствие се дължи на интересните теми в дневния ред. И така, първо да ви попитам съгласни ли сте с дневния ред. Имаме известна промяна вместо Вместо господин Лепасар, след обяд ще разговаряме с госпожа Деспина Спано, директор за цифровото общество и киберсигурност. Целта на заседанието беше да поговорим за бъдещето на ЕНИСА. Господин Лепасар е предложен за, следващ, за следващия изпълнителен директор и с тази промяна Съгласни ли сте с дневния ред? Съгласни сме. Преминаваме тогава към темите за тази сутрин. За мен е удоволствие да приветствам финландските министри Катри Колмуни, министър по економическите въпроси, отговарящ за енергетика, индустрия, малки и средни предприятия, научно-изследователска дейност, новаторство и космически изследвания и госпожа Сана Марин, която е министър на транспорта и комуникациите. Ресора и включва информационни технологии, цифровия дневен ред, киберсигурност. Благодаря на министрите. Благодаря им за готовността да споделят приоритетите на председателството. Искам да ви напомня, че Остават досиета за договаряне с председателството в областите на, два, на министрите. Очакваме предложенията и след това изслушването на новите комисари, също така и работната програма на комисията. Така че Очаква ни много натоварена и интересна есен. Да започнем с списъка на приоритетите на финанското председателство. Първата е госпожа Комуни. Госпожо председател, госпожи и господа депутати, за мен е удоволствие че съм тук. Комисията ИТРЕ и членовете им имат много важна роля в оформяне на индустриалната политика. Уважаеми депутати, председателството гледа на ролята на парламента като на много важна за изпълнение на политическите приоритети което е от полза европейските граждани. Аз се надявам, че ние често ще се виждаме по време на председателството. Разчитам да продължим и засилим амбициозната ни съвместна дейност, е, насочена към европейската конкурентоспособност. Радвам се, че мога да разговарям с вас за финландското председателство. Финландия си е поставила амбициозната цел Европейския съюз да бъде най-конкурентоспособната економика, която е климатично неутрална. Нашата цел е заедно да постигнем договореност по нов приоритети за растеж на Европейския съюз. Освен това, много важна политическа цел за нас е приключване на следващата многодишна финансова рамка, що се отнася до целите, свързани с законодателните досиета. Надявам се да ги обсъдим по време на размяната на мнения. Уважаеми депутати, какво, от какво има нужда Европейския съюз? Защо има нужда от нов модел на устойчив растеж? Е, изправени сме пред различни предизвикателства. Промените в климата. Второ, бързите промени в технологиите, които променят нашия живот чрез дигитализация, автоматизация, изкуствен интелект. На трето място глобалната конкуренция е ожесточена и Европейския съюз трябва да бъде силен глобален фактор. Следователно, ние трябва да преминем към социално и екологично устойчива економика, т.е. за да отговорим на глобалните предизвикателства, ние, европейските политици, трябва да поставим амбициозни политически цели, насочени към растежа. Кои са ключовите елементи на устойчивия растеж на финландското председателство? И имаме нужда от преход към климатично-неутрална економика, ефективен единен пазар, съвременна индустриална политика, основана на цифрова економика, с акцент върху научно е, развойната дейност, иноваторството, активна търговска политика, е, нови умения и непрекъснато учене. Уважаеми колеги в Европейския парламент, съвместната ни дейност е необходима за да превърнем тези цели в действия. Европейския съюз е, трябва да постигне видими резултати за обикновените граждани. Европейските политики, които разработване, трябва да постигнат социално-економически силен и справедлив съюз. Ние в според нас изпълнението на бъдещия дневен ред за растеж трябва да бъде основната задача на новата комисия. Целите трябва да бъдат амбициозни и реалистични. Целта трябва да бъде нова политическа рамка следващите 5 години. Надявам се, че в навечерието на новата година ще имаме е, дневен ред за устойчив растеж за Европейския съюз, готов за изпълнение. С радост е, бих се спряла повече на пете елемента, които съставят е, рам... политическата рамка. Първо, първо, прехода към климатично-неутрално общество Противодействието на климатичните изменения е задължителна. Това е економическа възможност. Научно-развойната дейност играе важна роля. Заедно с това, прехода към климатично неутрално общество трябва да бъде справедлив. Надяваме се, че в бъдеще дори няма да има дума за разхищение. В момента все още сме далеч от целите за намаляване на целите, договорени в, по време на Парижкото споразумение. Ние трябва да се насочим към намаляване на емисиите и като това да бъде по разхода ефективен начин и заедно с това да, да насърчим економическия растеж, основан на новаторството. Европейския съюз трябва да стреми да постигне нулеви емисии до 2050 година. В областта на енергийната политика това означава редица означава, че трябва да бъдат взети редица решения, свързани с климатичната политика климатичните изменения и работата с, по дългосрочната визия на Европейския съюз е приоритет за председателството. Готови сме да полагаме усилия възоснова на насоките от Юнския Европейски съвет, така че Европейския съвет да приключи насоките си за дългосрочната стратегия до края на годината. Европейския съвет покани държавите членки и комисията да започнат работа по условията, стимулите и рамката, която гарантира преход към климатично неутрален европейски Европейски съюз в съответствие с Парижкото споразумение. Преходът би трябвало да, зап... да запази конкурентоспособността, да бъде справедлив и социално балансиран, да отчете националните обстоятелства на държавите членки и да уважава правото им да взимат решения за енергийната структура. При, енерги... При финландското председателство съветът започна да изпълнява тези насоки от Европейския съвет при неформалния съвет в Хелзинки министрите се опитаха да намерят отговори за това как да се съчетае конкурентоспособността и намаляване на емисиите. Вторият основен елемент е, е интелигентната и ориентирана към бъдещо политика на единия пазар. Акцента трябва да бъде върху засилване на услугите, особено цифровите услуги, като важна част от единия пазар. Европейския съюз играе важна роля тъй като може да даде своя принос към създаване на благоприятна бизнес среда, по-конкретно да даде възможност на новаторските фирми да се развиват и разширяват. Инвестициите от европейските фирми имат ключово значение в прехода към климатично-неутралната економика. На трето място няколко думи за съвременната индустриална политика, в това число цифрова економика, с акцент върху изследователската и новаторска дейност. Ние трябва да, поставим, да си поставим целта Европа да стане глобален лидер в цифровата економика. Цифровизация, изкуствен интелект, данни и економиките на платформите са ключови основи и фактори за успеха на Европейския съюз. Европа има нужда от политически действия, свързани с економиката на данните, в това число достъп до данните, споделяне на данни, използване на данни, повторно използване на данни, оперативна съвместимост и доверие. Принципите на политиката на данните трябва да, се, да са много ясни, тъй като обществата ни все повече биват свързани в мрежи. Няколко думи за изкуствения интелект. Той променя нашия живот. Той има потенциал да подобри живота ни, да ни помогне да посрещнем предизвикателствата. Следователно, е, за мен Европа трябва да отстоява етични принципи и доверието, когато разработва економиката на данните и изкуствения интелект. Това, това ще бъде уникалния европейски път към цифровата економика и може да стане наше, наше конкурентно предимство, но предполага интензивна следователска дейност. Няколко думи за уменията като елемент на устойчивия растеж. В бързо развиващата се епоха на цифровизацията, новите умения и непрекъснатото изграждане на умения са задължителни. Непрекъснатото обучение ще бъде в центъра на професионалния живот в бъдеще. На пето място, търговската политика играе ключова роля като външно измерение на конкурентоспособността на Европейския съюз. Конкурентоспособността на Европа трябва да почива на амбициозна търговска политика, която се основава на отвореност и многостранна търговска система, основана на правила. За да обобщя световният ред се променя, Европейския съюз трябва да бъде силен глобален фактор. Неформалната среща на министрите, отговарящи за конкурентно способността в Хелсинки на 4 и 5 юли, беше възможност министрите да обменят идеи за приоритетите на работната програма на следващата комисия. Министрите приветстваха цялостния подход към устойчивия растеж. Очакваме да продължим дейността по устойчивият дневен ред за растежа, по време на заседанията на съветите през септември и ноември. Няколко години за многодишната финансова рамка. Уважаеми членове на комисията и три няколко думи за бюджета. Приключването на новата многодишна финансова рамка е най-важна политическа цел по време на председателството на Финландия. През есента ще се опитаме да приключим преговорите на съвета. Освен това ще се стремим към максимален напредък при, в предложенията, свързани с секторите, отнасящи се до МФР. Стремим се и към балансиран подход. Смятаме, че бъдещата рамка трябва да даде възможност за изпълнение на политическите приоритети. Освен това, тъй като климатичните изменения влияят върху начина ни на живот, бъдещите програми по МФР трябва да дават принос към общите цели за климата. Предложението да се увеличи финансирането за климата до 25% от европейския бюджет е подкрепя тази цел. Също така Европа трябва да бъде в предните редици на научно-изследователската дейност и новаторството. Хоризонт Европа основа основан на откритата конкуренция, е основен инструмент. Освен това, космическата програма на Европейския съюз дава своя принос към новаторството, като осигурява важни данни и услуги. Европа има е важен фактор в научните изследвания и трябва да продължат усилията е, научните резултати да са първен в економически успех. В заключение, госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, бих казала, че има нужда от економически растеж. Той трябва да бъде екологично и социално устойчив. Имаме нужда от нов модел за растеж, за да преминем към климатично неутрално общество. Нека да си поставим тази цел заедно Нека да бъдем амбициозни, изпълни с надежни и готови за работа. Ние трябва да насърчаваме изграждането на конкурентно способен социално включващ Европейски съюз, за да отговорим на очакванията на европейските граждани. Вашата дейност като член на Европейския парламент и вашата комисия играят изключително важна цел, важна роля за постигането на тези цели. Благодаря. Сега Госпожа Марин има думата. Госпожо председател, дами и господа, членове на Европейския парламент, много се радвам, че съм тук и мога да обсъди с вас приоритетите на финландското председателство. Уважаеми колеги, стремглавите развитие в цифровата област са развития, които имат огромен потенциал, но също време, но те предизвикват традиционните бизнес модели. И а, е, трябва да променим политиките си. Трябва да обвържем единния пазар с индустриалната политика, е, цифровата политика и политиката в областта на иновациите и търговията. Същевременно дигитали... дигитализацията трябва да се разглежда като е, съществена неделима част от развитието на вътрешния пазар. Има важни въпроси, ориентирани към бъдещето, които трябва да обсъдим. Трябва да намерим начин да уравновесим основни права, като правото на лична неприкосновеност и свобода на словото и тенденциите е, на цифровото развитие. Дигитализацията може да подобри е, благосъстоянието на хората и е за това е много важно да се е, направи така, че да се изгради доверие в технологиите и технологиите да го заслужават, защото само така ще се разгърне пълния потенциал. Затова използването на данни, личната неприкосновеност, бързите връзки, развитието на мрежите и сигурността на мрежите ще бъдат основен фокус за нас. Устойчивостта е особено важна. Преход – от економика, основана на изкопаемите горива, към първоначално економика с ниски емисии и в крайна сметка економика с нулеви емисии. Това според нас е от огромно значение. Смятаме, че ако се използва економиката на данните така, че да се развие автоматизацията и изкуственият интелект. Това ще ни помогне да постигнем много включително и в областта на климата и на економическия растеж. Затова нашето лого е интелигентни мрежи за устойчиво развитие. Тези мрежи трябва да се управляват по начин, който поставя човека в центъра. Гражданите трябва да могат да управляват начина по, колко, по който се ползват техните данни. И смятаме, че най-важните елементи от политиката в областта на данните е, трябва да са оперативната съвместимост, справедливия достъп и качеството на данните. Е, смятаме, че е, трябва да се обединим около поставянето на човека в центъра и за това ще предложим хоризонтален подход, тъй като в крайна сметка цифровата економика ам, засяга всички отрасли на економиката. И е, възнамеряваме да стимулираме дебат на европейско равнище за принципите на, на цифровата економика. Също времено ще продължим да работим и по е, отворените законодателни теми. Една от тях е развитието на висококапацитетни и бързи мрежи и развитието на 5G. За тази цел е, възнамеряваме да продължим да работим по регламента е, с инструмента за свързване на Европа Стига, разбира се, да се постигне съгласие по многодишната финансова рамка до есента. Що се отнася до програмата Цифра в Европа, продължаваме да работим и по нея. Това също зависи от преговорите по многодишната финансова рамка. Продължаваме преговорите и по предложението за е, неприкосновеност на личните данни. Ще се борим за качествени разпоредби в тази област. Ще продължим да работим и по предложението за регламент за център за познания в областта на киберсигурността. За да се гарантира бързо развитие на мрежите 5G в Европа, трябва да работим и по сигурността на тези мрежи. И тук ще се основем на препоръката на комисията. Ще се проведе съвет по телекомуникации и информационно общество. Там ще се обсъди политиката в областта на данните и сигурността на мрежите 5G. Ще се проведе на 3 декември. По време на финландското председателство възнамеряваме да организираме събитие за развитие на, дан... на политиката за данните за бъдеще. Искам да ви поканя да участвате в тези дебати. Финландското председателство ще организира конференция на високо равнище за економиката за данните. Ще организираме и данни за дигиталния транспорт заедно с комисията и ще обърнем внимание на дигитализацията на транспорта. Ще разгледаме и въпроси, свързани с електронното управление. Това ще стане на едно от нашите събития през октомври. Госпожо председател, уважаеми дами и господа, членове на Европейския парламент, очаквам вашите коментари и ще направя всичко възможно да ги взема предвид в подготовката си и за своята работа. Благодаря ви много. Китос. Well, thank you very much to both of you for your presentation. Благодаря много и на двете ви за направените изказвания. Високо ценим казаното от вас. Смятам, че засегнахте много от елементите, които са важни за нас, за нашата комисия и за Европа като цяло. Преди да започнем дискусията, ще дам и преди да дам на думата на координарите, турите, като докладчик за бюджета за 2020 година мога да кажа, че съвсем не сме доволни, че съветът оряза финансирането за раздел 1А от бюджета с 747 милиона евро и 400 хиляди. В крайна сметка, следващата година е последната, преди да започне да действа следващата многогодишна финансова рамка. И е, това означава, че може да се окаже, че през 2021 година ще има бавно начало на следващите програми. Именно за това смятаме, че бюджета за 2020 година трябва да бъде освен напълно, особено що се отнася до раздел 1А. Това е едно от най-важните послания, е, които, на които искаме да наблегнем е, ние, нашата парламентарна комисия. Се надяваме, че ще направите всичко е, възможно по време на бюджетните преговори към края на годината, за да може да се предостави достатъчен бюджет за е, иновации, малки и средни предприятия и научни изследвания. И така, Давам думата на политическите групи за коментари и въпроси. Първият кръг ще бъде предоставен на координаторите или на представители на координаторите. Моля ви, е, ограничете се до максимум 3 минути всеки. След това ще се изкажат останалите. Поред на политическите групи Хена Виканен. Имате три минути. Благодаря, госпожо председател. Добре е, дошли, госпожа Марин, госпожа Кулмиан. Три въпроса имам. Им въпрос първо за многогодишната финансова рамка. Тя ще бъде един от най-важните въпроси, по които ще работим през следващите месеци. Нашата парламентарна комисия настоява за по-сериозни инвестиции в инструменти като този за свързване на Европа, като инструмента за, цифра, за е, економика на данните. И тези инструменти трябва да се финансират като хората. Финландия много силно подкрепя инструмента за свързване на Европа и за това искам да ви попитам Готови ли сте да направите така, че да се инвестира повече в тези отрасли, които са толкова важни за бъдещето имаме на инфраструктура, научни изследвания, свързване на Европа, хоризонт Европа? Или смятате да орежете тези инструменти? Втори въпрос. Говорихте за устойчивото развитие. Министър-председателят на Финландия миналата седмица каза, че ще се бори за конкурентна способност на европейската промишленост. Вие, е, госпожа министър, е, е, госпожа Кулман, говорихте по темата. Въпросът е какво трябва да се направи, за да се постигнат тези цели? Кои ще са най-важните елементи, на които ще обърнете внимание през следващите месеци, за да може да сме конкурентно способни в бъдещето. И накрая, целите в областта на кримата. Финското председателство – 2030 година. Европейският парламент също в резолюция е, тази, е приял тази цифра с условието това да е обвързано с запазване на конкурентоспособността. Въпросът е обаче как могат да се обвържат всички държави членки с тези 55% преди срещата на страните по климата през декември тази година. Госпожа Тоя, благодаря ви, госпожа председател. Благодаря много на министрите, представляващи финландското председателство. Пожелавам ви успех в работата на председателството. Много бях впечатлена от някои от вашите е, заявления за намеренията ви, но трябва да гледаме и реалистично на нещата. Искам да му обърна внимание на някои подробности. Необходимо е да се занимаем по-конкретно с въпроси, които могат да бъдат покрити по време на вашето председателство, което в крайна сметка ще бъде по-кратко от обикновеното. Не обърнахте достатъчно време на индустриалната политика и знаете, че в заключенията на съвета е предвидено съобщение за индустриалната политика. Какъв ангажимент ще поемете за това Европа да излезе с много ясна линия? През последните години от комисията не се казва нищо за индустриалната политика. А, говори се много за дигитализация, но не се говори за производството. Какво мислите вие? Второ, за научните изследвания. Парламента предвижда 120 милиарда, много амбициозно. Ако устойчивостта минава през новаторството и практическото приложение на резултатите, какъв ангажимент поемете, ще поемете много председателства през подишните години а, предвиждат а, по някакво подаръче за всяка, за всяка страна, без а, обаче да се предвижда някаква обща политика. По-нататък, за конкурентоспособността. Бихте ли ни казали нещо повече за Центъра за конкурентоспособност? Това е досие, което а, отдавна е блокирано. Какви ще бъдат правомощията на този център? Как ще сложим край на блокажа? От месеци нищо не се прави, просто защото няма яснота по въпроса кой ще финансира центъра, как ще се финансира и какви правомощия ще има. А това не е второстепенен, не е второстепенен въпрос. Имаме нужда от този център за компетенции. Благодаря ви, госпожо. Това е сега за Обнови Европа, госпожа Длабаева. Благодаря ви, е, госпожо Кулмин и госпожо, госпожо Марин, за това, че сте с нас. Е, Много е хубаво, че по този начин започваме първата среща на ИТРЕ, защото когато говорим за всички тези теми, обикновено за тях работят, говорят мъже. Така че е чудесно, че започваме диалога с две дами. Финландското председателство постави като свой приоритет с устойчивото развитие, устойчивата Европа, което моята политическа група изцяло подкрепя. Смятате ли, че това е добър план за Европа, тъй като по-голямата част от предприятията са малки и средни, семейни, а други са в чувствителни сектори, какъвто е а, отбраната? Финландското председателство ще настоява ли комисията да а, даде конкретни резултати по поставените а, теми? За да може малките и средни предприятия да работят оптимално, трябва да създадем подходяща а, рамка. А, като за целта първо трябва да има достатъчен а, а, бюджет, второ рамката трябва да бъде а, завършена и трето да бъде подкрепена от всички страни членки. А, също така трябва да направим така, че програмата за цифрова Европа да бъде завършена и да започне да работи. Няма още достатъчно внимание към тази програма а, а, извън а, а, Европейския център. Това трябва да се а, промени, защото са необходими и инвестиции, а, за да се постигне желания растеж. А, на тъжната действителност по отношение на инвестициите е, че сме далеч от нашата цел, а именно 3% инвестиции в научни изследвания и иновации, като телекомуникации, изкуствен интелект, 5G и така нататък. Трябва да направим много повече освен това. И затова искам да попитам дали финландското председателство ще постави тази цел от 3% в дневния ред на съвета. И накрая наистина искам да имаме шанс да преговаряме разговаряме за МФР. В тази връзка искам да ви попитам какво планирате да направите, за да може програмите на комисията и да получат приоритет с финансовите министри и да се осигури за тях дългосрочно финансиране от бюджета. Благодаря ви. Желани интензивни и ползотворни предстоящи 6 месеца. Ние сме на ваше разположение за сътрудничество. Благодаря ви. Сега за зелените, господин Денисо. Много се радвам да ви видя а, и да а, чуя вашето представяне на програмата на финанското председателство. Тя е много амбициозна, а, включва като а, приоритети а, инвестициите и а, а, е, борба с климатичните изменения. Това са все приоритети на нашата комисия. Подобно госпожа Длабайова и аз много се радвам, че има толкова много дами министри по време на това председателство. Няколко въпроса имам към вас във връзка с климатичните изменения е, и иновациите в европейската политика. Финландското председателство е, е ориентирало своята програма към постигане на целите в 2025 година. В национален план финландското е, правителство се стреми към 25% намаляване на емисиите до 2030 година. Така че този приоритет има отношение към енергийната политика, нещо с което се занимава нашата комисия, за да може тази политика да бъде устойчива и полезна за околната среда. Трябва да бъдат представени плановете за постигане на целите до 2300 година. Когато анализираме тези планове, Виждаме, че трябва още много да се направи не само по отношение на емисиите, но и по отношение на енергийната ефективност. Само малко страни членки а, предлагат а, достатъчно а, амбициозни а, е, цели. Има а, голяма разлика между целите а, на съвета. А, целите на страните членки по отношение на енергийното потребление. Много работа има да се е, свърши, за да се постигнат и завишат е, целите. Какво ще направи финландското председателство? Какъв политически процес е, ще стартира, за да може националния принос да се увеличи и да се намали разликата? Другия ми въпрос е свързан с принципа на иновациите, който също се обсъжда в контекста на бъдещата програма Хоризонт и финансирането за иновации иновации. Принципа на иновациите е, е по-скоро въпрос на политическо решение, за да се намали бюрокрацията и твърде тежкото законодателство. До този момент това е по-скоро политически, не толкова законов е, принцип, който да пази е, предприятията през декември финландското председателство ще проведе е, е, семинар, е, в който обаче трябва да, да бъдат е, включени е, и бизнеса, и гражданското общество, и синдикатите и така нататък. И тъй като не сте ги предвидели като участници, как смятате да постигнете този е, принцип? Господин е, Буркия за е, идея. Благодаря. Добър ден на председател, представителите на финанското председателство. Желаем успех в работата и се надявам да отчетат различните мнения в тази комисия. И тук а, имам няколко коментара. Председателството декларира, че иска да следва амбициозни цели, насочени към нулеви емисии на въглероден двуокис. Как смятате, че може да се развива икономиката. По въпроса за субсидиите, искате да функционира добре пазара, но възобновяемите е, е, енергийни източници са сред най-субсидираните. Не смятате ли, че други форми на енергия трябва да бъдат обект на същото внимание? За Северен поток и Думите на председателката на комисията са ясни. Става дума за проект, който ще засили зависимостта на енергийната зависимост на Съюза. Какво мислите вие? Що се от... Също така смятате, трябва да се намали разликата между хоризонта Европа и мненията на нашата комисия. Бихте ли казали нещо повече? Друг въпрос за общите насоки. Има ли, предвидени ли са нови насоки в областта на стоманодобива в, в с оглед на амбициите за устойчив растеж? Накрая за 5G беше казано, че централната, че крайната цел е да се предвидят инструменти, за да се премахнат заплахите пред управлението на мрежите 5G. Очевидно се има предвид Китай. Имайки предвид значението на Финландия, каква е позицията на финландското председателство? Благодаря ви и ви желая успех по време на председателството, което се очертава доста дълго и натоварено. Благодаря сега господин Краснодепски за ЕКАРЕ. Благодаря на двете министърки за това, че ни представиха рамковата програма на филанското председателство – Имам няколко въпроса към вас. Комисията започна работа по законодателния пакет за газовата инфраструктура. Финландското председателство ще започне ли дебат по тази тема? В това число и с Европейския парламент преди е, да бъде е, завършена тази законодателна инициатива. Имаме Северен поток, е, две. Е, искам да напомня, че и през последния мандат това беше тема във връзка с директивата за газа. Може ли да се направи нещо в тази връзка? Например, да се започнат преговори с Русия за този газопровод. Що се отнася сега до цифровия дневен ред? Подготвя се директива за цифровите услуги. Бих искала да разбера дали финландското председателство възнамерява да направи нещо по тази тема и да попитам как ще се гарантира, че тази а, директива ще бъде в съзвучие с директивата за авторските права. Директива, която беше много спорна по време на предишния мандат и също така как ще бъде съгласуван тази директива с директивата за аудиовизуалните услуги. Благодаря. Сега за Обединената левица. Благодаря, госпожо председател. Добре дошла на добре дошли на двете министри. Вие представихте председателството. То ще има влияние по време на предстоящия период, който има ключово значение за социалните и климатични предизвикателства. Имам няколко конкретни въпроса, но най-напред искам да спомена нещо, което беше на първа страница в белгийската преса и беше предмет на писмо от 100 депутати през април. Аз, аз се притеснявам от него е, и това е партньорство, е, партньорството и спонсорството от БМВ в момент, в който ние работим по климатична политика, вие сте в партньорство с автомобилопроизводител, който спира развитието на технологии за ограничаване на емисиите на вредни газове. Искам да ви кажа, че за, че за хората, както в тази сграда, така извън нея, това е необяснимо. Вие декларирахте амбиции в областта на климата. Надявам се, че това, няма да, че това не са празни думи. И за да не бъде това празна дума, би трябвало Европа да стане климатично неутрална 2050 година, но това предполага финансова обезпеченост има задължителни норми, наложени на многонационалните предприятия. До голяма степен на тях се пада голяма част от а, а, емисиите. Какво ви пречи да наложите подобни норми и да ги отстоявате? Знаете, че не може да има тех преход в Европа, а без социален елемент. Във вашите изказвания чух на няколко пъти думата конкурентоспособност и е, доверявате се на пазара, но не казахте нищо за работниците, за социалните аспекти. Е, нищо не казахте за това, че прехода не трябва да бъде за сметка на работниците. В документите, които представихте на парламента миналата седмица, вие отделяте голямо значение на а, военните въпроси. Как а, виждат къде е съвместимостта между военните приоритети и климата? Приключихме първия кръг от изказванията. За втория тур ще дам другото на останалите, ако желаете. Просто дайте сигнал на секретарията, за да може той да ви включи в списъка. Сега нека да дадем отново думата на министрите и да видим какви коментари ще направят те, какви отговори ще дадат на зададените въпроси. Заповядайте. Благодаря на всички политически групи за чудесните въпроси и за коментарите. Вие засегнахте в общи линии едни и същи теми, за това ще се опитам да групирам въпросите. Множество координатори е, попитаха за индустрията. Госпожа Вирконен, госпожа Тоя зададоха такива въпроси, госпожа Длабайова също. Споменахте принципа на иновацията, стомадобивната промишленост. Задахте въпроси, свързани с социалния аспект правата на работниците. Благодаря ви още веднъж за въпросите. Да започнем с устойчивото развитие като основополагащ принцип. За целта е необходимо нашата економика да бъде многопосочна, конкурентно способна в глобален план. Това мисля, че го спомена в моите уводни думи. Ситуацията се промени в Съединените щати и в Китай. В момента те има доста по-различно мнение за развитието на промишлеността. В Европа индустрията може да използва най-добрите технологии, с които се разполага. Дигитализацията също може да послужи по най-интелигентния начин. Можем да се насочим към кръговата економика. Надявам се за в бъдеще да, да нямаме дори дума за отпадъци и така нататък. Въпросът е как е, технологиите да станат въглеродно неутрални и мисля, че индустрията играе ключова роля е, в това да се намери отговор на този въпрос. Е, в вземането на решение със сигурност трябва да бъдат включени промишлените е, е, предприятия. Също така трябва да се развият е, знания и умения, за да се завърши единия вътрешен пазар, за да можем да бъдем конкурентни, конкурентно способни. Също така трябва да се развият, да се развие изкуствения интелект и всичко свързано с него. Знаем, че малките и средни предприятия са гръбнака на нашата економика. Те са много важни и за нашите граждани. И за това, за това е важно развитието на економиката да върви ръка за ръка с развитието на научния сектор. Какви конкретни действия ще бъдат предприяти е, в съвета, например съвета по способност, Например, как а, е, а, е, регламента за единия пазар може да бъде приложен по най-добрия начин? Мога да кажа няколко думи и за стратегията за индустрията нашата програма ние споменаваме цялостния подход, холистичния подход, така че тук да не става дума за изолирана политика, а за цялостен подход, който ще бъде възприят във всички работни групи на съвета. Бяха зададени много въпроси, свързани с изменението на климата – как ще постигнем целите заложени в нашата програма, например е, целта за 2050 година. През есента ще дебатираме националните планове. Те са първите конкретни инструменти, които държавите членки са изпратили и те ще ни покажат в каква посока вървим. Те ще ни помогнат да създадем една карта на а, а, настоящото положение и ще се опитаме да реагираме на него. През септември ще обсъдим тези планове в съвета, след което а, ще продължим нататък. Имаш въпрос във връзка с газовия пакет и Северен поток. Важно е Важно е да знаем какво е бъдещето на биогаза за бъдеще. Когато говорим за пакета за газа, предвиждаме дебат за ориентация на съвета по енергетика през декември. По отношение на Северен поток 2 е важно да си припомним, че е, има проекто законодателство за газа. Ако преговорите за Северен поток 2 е, са в дневния ред на съвета, Финланд, Финландия по никакъв начин няма да пречи. Сега няколко думи за нисковъглеродния аспект и социалната приемливост. Разбира се, важно е революцията или прехода да се случат по социално приемлив е, начин. Тоест, растежа да бъде социално, екологично и климатично устойчив. Това са въпроси по-скоро в портфела на моя колега, министъра на труда и социалната политика. Но все пак за нас е важно гражданите на Европейския съюз е, да живеят и да се чувстват е, добре. И накрая ще кажа няколко думи за МФР. Госпожа Виркона зададе въпрос в тази връзка. С Финландия е важно преговорите за следващата МФР да бъдат финализирани до края на нашето председателство. Това е едно, един от най-важните ни приоритети. Хоризонт Европа също е голям и много важен пакет. Проведени са вече множество тристранни а, разговори, предстои да бъдат проведени нови а, такива. А, за нас е важно всичко това заедно да бъде финализирано. И разбира се, ще продължим да работим и по други въпроси, до които до сега не сме постигнали споразумение. Може би трябва да кажа няколко думи за принципа на иновация. Господин министър зададе такъв въпрос. Опитахме се да наложим този принцип още при подготовката на нашето председателство. за да може този принцип да не противоречи на принципа за превенция. В програмата Хоризонт поставяме цел от 35% а, а що се отнася до въпроса за БМВ, който ми беше зададен, вярно е, че имаме разходи за транспорт, за да можем да се предвижим от точка А до точка Б. Така че трябва да имаме споразумение с а, такива фирми. До сега имахме споразумение с Volvo, а сега БМВ бяха единствените, които успяха да е, изпълнят условията и критериите, които поставихме. Затова БМВ бяха избрани. Благодаря. Сега госпожа Марин. Благодаря ви за отличните въпроси. За мен е голяма чест да съм тук и да говоря с вас по такива важни теми. Аз ще се опитам да отговоря на въпросите, които бяха насочени към мен. Първо към госпожа Вирконен. Тя попита за МФР е, в съвета ние сме се споразумели за целите на механизма за свързване на Европа. Е, бюджетът е, е ясен. Друг важен въпрос е дигитализацията ние ще работим по всички дейности, които са в полза на дигитализацията и когато говорим за климата, дигитализацията също е важна тема. Госпожа Тоя попита за киберполитиката е, ще започнем е, работа по е, регламента за създаване на център, за киберцентър, в сътрудничество с останалите държави членки. Ще се опитаме да направим колкото може по преговорите за този център и след това ще дебатираме този регламент с парламент. Госпожа Длабайова зададе въпрос във връзка с програмата Digital Europe. Считам тази програма за изключително важна, тъй като тя включва дейности, които насърчават развитието на умения в Европа. Ще се отнася до финансовата рамка, тя не е в моя портфел, но е ясно, че ще работим за създаването на програма, която да може да започне колкото може по-скоро. Господин министър зададе важен въпрос във връзка с околната среда и климата. Задължително необходимо е държавите членки да намерят общо виждане за това как могат да бъдат завишени амбициите, за да можем да постигнем целите от Париж. А, амбициите обаче трябва със сигурност да бъдат по-високи. И това е нещо, с което са съгласни много държави членки. Господин Краснодепски, попита за цифровите въпроси, те трябва да бъдат разглеждани като едно цяло. Що се отнася до директивата за авторските права и нейната съвместимост, това е въпрос, който трябва да се заеме следващата комисия. Госпожин Борхия зададе въпрос във връзка с 5G и сигурността на тази мрежа. Ясно е, че 5G е много важна за конкурентно способност способност, автоматичното управление на автомобили. Всички тези въпроси са свързани с 5G За да може тази мрежа да се създаде до 2020 година, трябва тя да продължи да присъства в нашия дневен ред. Също така трябва да е сигурно, че мрежите 5G са безопасни. Комисията е разработила насоки за сигурността на 5G. За съвета ще бъде много важно всички а, държави и членки да могат да приложат насоките на комисията ще изготвим и списък е, на необходимите мерки, за да можем, например, на негова основа да сертифицираме доставчиците. Господин Ботенга също зададе въпроси, свързани с климата. Та попита за изпълнението на дейностите за климата. Важно е да имаме амбициозни цели и да се работи по тяхното изпълнение. В противен случай климатичната политика няма да е ефективна. Разбирам това опасение и това е въпрос, който държавите членки трябва да дебатират. Благодаря. Uh, Благодаря ви. Благодаря за интереса. Списъка е много дълъг ще трябва да огранича времето за изказване, за да може всеки да си зададе въпроса и след това да има време за отговор. Една минута, ако обичате да се придържате към тази рамка. Госпожа Карвайо е първия оратор. Мадам Чер, е- благодаря, госпожо председател. Благодаря на министрите. Два въпроса. Въпросът ми към госпожа Колмуни е свързан с, с многодишната финансова рамка и средствата за научните изследвания. Възнамерява ли финландското председателство да подкрепи предложението на Европейския парламент за Хоризонт 2020. Какво мислите за нашето предложение за Хоризонт Европа? Бихме искали да ви попитаме какви са плановете на председателството да подкрепи двете най-важни новости, а именно е, съвета за новаторство и е, проблема е с емисиите. Вторият ми въпрос е свързан с 5G. Е, много, е важ, много важен въпрос. Какво възнамерява пред, да предприем председателството, за да не изостане Европа? Повдигна се въпроса за сигурността. Много е важно да няма притеснения, свързани с здравето. Моля ви не повече от една минута, за да имат възможност всички да се изкажат. Госпожа Бутахар, една минута. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на двете министърки. последствията от киберзаплахите могат да бъдат ужасяващи. В Малта банка пострада. Пострадаха и спестяванията на работници и семейства. Приветствам предложенията на председателството да се обърне внимание на киберсигурността също така се радвам, че обърнахте внимание на изкуствения интелект. Финландия винаги е била пионер в тази област. Тя е първата страна, която има стратегия за бъдещо развитие на изкуствения интелект. Госпожо Марин, какво смятате да предприемете, за да по помогнете на Европейския съюз да разположи необходимата технология? за защита и укрепване на киберсигурността на предприятията. Как смятате да използвате изкуствения интелект за подпомагане на малките и средни предприятия? на които им е трудно да оцелеят в динамичния свят. Нека да положим още усилия за, и да даваме пример за спазване на ограниченията във времето. уважаеми министри, радвам се, че сте тук. Два въпроса. В Европа някога бяхме економика номер едно, само че не инвестирахме достатъчно във важни сектори. Финландия по време на своето председателство ще насърчава ли сътрудничеството в областта на научно-развойната дейност. Проблемът на Европа е превръщането на новите данни в нови продукти, които след това да се пласират на пазара – Имаше много въпроси и за енергетиката. И моят въпрос е какво ще предприеме Финландия? Ще насърчава ли Финландия изграждането на складове за депозиране ядрени отпадъци? Благодаря. Моя въпрос е подобен. Имаме цел за опазване на климата до 2030 година. 40% въглероден диоксид защото а, парламента води преговори с комисията а, и а, е, прибави 10% към предложението на комисията. Госпожа Фондерлайн говори за 55%. Как ще се постигне това? Германия се отказва от ядрената енергия. А, Франция извършва проверка на всички АЕЦ. Финландия има 4 атомни електроцентрали и а, е, строи нова с руска подкрепа. А, как гледате на ядрената енергия? Като на альтернатива или като на основен инструмент за постигане на нашите климатични цели? Какво е, каква е позицията на Финландия? Благодаря. Благодаря, господин Пипър. Дадахте пример. Господин Блос. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожи министри. Поздравление за това, че глобалното затопляне в центъра на приоритетите и за това, че поехте ангажимент за климатично на Финландия до 2035 година. Аз съм от поколение на млади хора, които се страхуват от това, че животът ни се определя от климат, кризата в климата. Аз съм от Баден Вюртенберг с развито автомобилостроено. Съветът поиска комисията да разработи индустриална политика, така че тя да стане климатично неутрална 2050 година. В 2030 година да се ограничат емисиите с 35%. Кое според вас е най-важно, за да се постигнат тези цели в индустриалната политика? какво трябва да, къде трябва да се променят секторните цели. За кризата в климата, кои са най-лесните проблеми, с които трябва да се захванем сега, тъй като трябва да се захванем за работа още сега. Господин Гайер. Благодаря. Аз имам въпрос във връзка с е, европейската стомодобивна промишленост, която се е, бори с световните свръхкапацитети. Успоредно с това обаче се увеличава вноса, който допълнително натиска европейския пазар. Мерките за защита, които до този момент за комисията, се оказаха недостатъчни и моят въпрос е как финландското председателство смята да се отнесе към този въпрос. Ще разработите ли обща стратегия за ключовите, ключовите промишлени сектори в Европа? Благодаря. Thank you very much. Господин Букхайт. Добро утро и от мен, съгласно Съюза на германските машиностроители. Е, данъка, който се предвижда за въглеродния диоксид, е, ще убие германската промишленост, особено малките и средни предприятия. Освен това са твърде високи е, цените на електроенергия и се бори, и се води борба срещу европейската автомобилна промишленост. Как ще гарантирате инициативите за намаляване на въглероден диоксид? Е, диоксид е, да не е, навредят на европейската промишленост. Още повече, че сред големите емитенти на въглероден диоксид има малко европейски държави, по-точно само една. Госпожа Скитедан. Благодаря. Моят въпрос е към госпожа Марин и по-конкретно киберсигурността. Свидетели сме на хибридни атаки, дезинформационни кампании, имащи за цел да повлияят върху политиката ни и да подкопаят единството на Съюза, независимо от консенсуса за това, че въпросът е спешен институциите не са постигнали споразумение за Европейски център за киберсигурност. Основният проблем е финансирането и компетенциите. Споменахте, че сте готова да се върнете на преговорите и колегите споменаха но спешният характер на този въпрос. Въпросът ми е и има ли перспектива съвета да постигне а, консенсус въз основа на съвета от правната служба? И какви са перспективите за споразумение между съвета и парламента до края на финландското председателство? С други думи, какъв е графикът за това досие? Благодаря. Госпожа Стегрот има думата сега. Благодаря, госпожи министри. Климатът изисква да бъдем амбициозни. За съжаление, ние сме много далеч от изпълнението на тези амбициозни цели. От 25 години аз работя в частно предприятие и знам много добре, че пазарните условия е, определят решенията на политиците. Е, има нужда от е, много ясен график и често времето е недостатъчно. Аз знам много добре колко е важно конкурентно способността. Липсата и води до по-високи разходи за индустрията и без нея проблемите се задълбочават. Економическите прогнози говорят или за стагнация, или за нисък растеж. Проблемът е в системата, може би. Ораторката бива прекъсната. И микрофонът вече не работи. Трябва да говорите на микрофона, казва председателката. И сега въпросът ми. Амбициозните цели за климата – в период на нисък економически растеж ще ни имаме ли възможност да реализираме тези цели или не? Благодаря. Госпожа Галвес Муниус има думата. Първо нека да кажа, че много се радвам, че две е, жени са министри в област, която традиционно е, се доминира от мъже. Поздравления и успех на финландското председателство. Имам два въпроса. Първо за Хоризонт, програмата Хоризонт. Ако правилно а, е, съм ви разбрала, а, сте съгласни, че трябва да се предоставят повече средства за научно-развонна дейност – това според мен трябва да стане обаче и с повече международно сътрудничество. Подкрепяте ли увеличение с 2020 милиона евро, е, на което настоява Европейски парламент за, хоризонт, за програмата Хоризонт? За Хоризонт Европа, е, за е, междуотраслово сътрудничество. И за цифрова Европа. Какво смятате за данъчното облагане на фирмите, работещи в дигиталната сфера? Казахте, че политиката за данните трябва да е съсредоточена върху човека. Е, ще направите ли така, че да няма предразсъдъци срещу половете, срещу определени полове в изкуствения интелект. Госпожа Вайс има думата. Благодаря, че сте тук днес. Моят въпрос е основно свързан с това, което каза госпожа Катри Кулмани. Много се радвам, че в програмата на председателството обръщате внимание на мобилността на пазара на труда в Европейския съюз и е, смятате, че е важно да се улесни е, навлизането на е, високо квалифицираните е, на висококвалифицирани служители от е, чужди страни. В Дания годишно има 70 хиляди неуспешни опита да се наймат квалифицирани хора на работни места. Мобилността е много важна. Какво ще направите, за да се увеличи мобилността в Европейския съюз? Благодаря, господин Ропе. Благодаря много, госпожо председател. Искам да задам съвсем конкретен въпрос. Става дума за ядрената енергия. Както знаете, в моята страна се затваря ядрената централа. През 2012 година имаше референдум и се взе решение да се сложи край на ядрената енергия. Обаче е, съвсем наблизо, от другата страна на границата, Беларус завършва строителството на АЕЦ Островец и много скоро ще, ще я включи. Стрес тестовете е, обаче показват, че има доста сериозни проблеми с а, така изградената АЕЦ. Ще направите ли нещо, за да спрете Беларус, а, за да не включи тя АЕЦ, този, тази атомна електроцентрала, без да коригира грешките? Това е важно не само за нас, а за целия Европейски съюз. Господин Георгио, благодаря, госпожо председател. Нека да благодаря на министрите за направените изказвания. Пожелавам успех на финландското председателство. Първо към госпожа Колмани. Тя спомена приоритетите на председателството и по-конкретно въпросите свързани с безопасността и здравословността. Как ще гарантирате сигурност на енергетиката, когато в Турция има нелегални сондажи, които се провеждат близо до Кипър? Финландското председателство би ли предприело нови мерки, за да насръчи Турция да помогне да се разреши проблемът в Кипър. На трето място говорихте за енергийната бедност. Това е тема, която ме вълнува. Има части на Европейския съюз, които са сериозно застегнати от енергийна бедност. Възнамерявате ли да разработите интегриран план за справяне с енергийната бедност? И а, да повторя въпрос, на който не отговорихте преди малко. Подкрепяте ли? Не, всъщност, подкрепя ли ви БМВ? Следващият ред е господин Енгланкер. Благодаря, госпожо председател. Повдигнахте важни въпроси. Един от тях е киберсигурността, който според Великобритания е една от най-сериозните заплахи за нашата нация. Е, предложения бюджет е, предвижда ли и вноска от Великобритания? Това е моят въпрос. Господин Зориньо, благодаря ви, госпожа председател. Към госпожа Колмуни за промените в климата и енергетиката. Както знаете, председателството предлага нова зелена сделка. Също времено от отделните държави членки, както и от комисарите Шевчович и Каниете, се чува, че националните планове, а, такива каквито са, няма да успеят да постигнат зададените цели. И така, възнамерява ли финското председателство да работи за предоставяне на стимули за държавите членки, така че тези цели да се постигнат – и да се справим с, и да постигнем цели, свързани с е, енергийната ефективност и възобновяемите източници на енергия. На английски ли трябва да повторя? Не, просто беше включен е, микрофона на някого. Благодаря ви, господин Зорини, госпожа Клок zrównoważona Europa, a jednym z priorytetów jest wzmocnienie pozycji. Финското председателство говори за устойчива Европа. Европейският съюз трябва да бъде лидер в областта на промените в климата. Говорим за преход към економика с ниски емисии. Обаче, това трябва да стане, вземайки предвид и е, жизнения стандарт на хората. В Европейски парламент говорим за създаване на специален фонд за солидарност по време на този преход. Това е за да се подкрепят области, които силно зависят от въглища. Аз съм от такава една област в Полша, от Силезия, и за това искам да попитам, готова ли сте да подкрепите тази инициатива. Колегата, който се изказа преди мен, спомена енергийната бедност. Говори много за замърсяването, за смога, обаче твърде малко говорим за хората, които страдат от енергийна бедност. Когато се борим срещу промените в климата, трябва да имаме предвид, че това може да доведе до по-високи цени на енергията. Да, приключвам изказването си Искам да знам как ще се борите срещу спекулацията с цените на емисиите на въглероден двуокис. Благодаря, господина Динолфи. Благодаря. Имам въпрос за цифровата сигурност. Хубаво е да си припомним, че в Европа има 4000 опита за цифрова измама всеки ден. 50% от престъпленията са е, в областта на информатиката. Оценявам това, което казахте и проявявам това отговаря на интересите на парламентаристите. Питам министър Марин какви мерки ще предприемете в близкосрочен план и средствата, които се предвиждат, достатъчни ли са и също така няколко думи за координацията с органи като Европол. Благодаря. Благодаря много, госпожа Тоса. Благодаря, госпожа председател. Е, госпожа министри, въпреки желанието, което е заявено днес, нито Европейския съюз, нито държавите членки рангло спазва споразуменията от Париж. Е, става дума за намаляване на емисии от 50 до 55% но усилията са много по-малко от това. Да не говорим, че реално всъщност са необходими 60, за да се ограничи затоплянето до 1 е, градус. Също времено 4 милиарда евро отиват директно за подкрепа на използването на изкопаеми горива в различни сфери а индиректно 5 до 12. Е, субсидират се предприятия като Shell, като Total и европейски, е, които а, е, имат много, а, срещу които има много сериозни обвинения, Европейският съюз не, въз, не разполага с каквито и да било планове и средства, с които да ги принуди да спазват елементарни изисквания, свързани с климата. Какво ще направите, за да защитите планетата? Благодаря. Госпожа... Господин, извинете, господин Гонзалес Касарес. Още не ви познавам всички. Извинете. Благодаря много. Добре е, дошли в тази парламентарна комисия. Благодаря ви, че сте тук. Даваме си е, сметка, че финландското председателство ще, се, е, ще поеме сериозни ангажименти в борбата срещу промените в климата. Е, в тази парламентарна комисия се е, взе решение за директива за възобновяемите източници на енергия, е, нещо, което ще има въздействие в средносрочен план, но все още не сме е, развили достатъчно силна на движение напред към постигнат на целите от Париж – как ще направим така, че националните планове за енергетиката и климата да бъдат коригирани, за да може действително да изпълнят целите, които си поставят? През следващите няколко месеца възнамерявате ли да вдигнете летвата за възобновяемите източници на енергия и за енергийната ефективност? Също така, необходима ни е дългосрочна стратегия. Извинете, малко си надхвърлям времето, обаче какво ще направите, за да насърчите съвета, който в момента няма желание да го направи, да подкрепи климатична неутралност до 2050 година? Благодаря, господин Букнер. Благодаря. Ще възложите ли изготвянето на експертно становище за вредите върху здравето на мрежата 5G? Становище, което е да бъде разработено от независима група от учени, което да не е под ръководството на научния консултативен съвет на комисията, т.е. истински независим орган. Второ, ще направите ли така, че резултата да а, бъде готов преди масовото въвеждане на тази технология? Втори въпрос във връзка с томодобилната промишленост. Говорихме за трудностите пред тази промишленост. А, а, ако искаме да направим преход към зелен а, въглерод в стомодобилната промишленост, това няма как да стане без подкрепата на Комисията и Европейския съюз. Ще се застъпите ли за това? Тобисовски. Господин Тобисовски. Благодаря ви, госпожа председател. Изказалите се преди мен колеги споменаха конкурентна способността на европейската економика, споменаха промишлеността, новата председателка на Европейската комисия също засегна и въпроси свързани с данъчно облагане на продукти и услуги при внасянето им в Европейския съюз, ако не са произведени ни при спазване на екологични норми. Интересна идея, но всъщност не е лоша, защото тук е, правим всичко възможно да спазваме норми, а след това се внасят продукти, които са произвеждани в ужасни обстоятелства. Ще подкрепите ли идеята? Благодаря, господин Фуксланг. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че министрите обръщат толкова сериозно внимание на климата. Във връзка с въпроса на колегата Гонзалес Касалес, как да се постигне съгласие в съвета е, и то е, да е около амбициозен план. Миналата година съветът не успя да постигне съгласие през 2050 година Европейския съюз да е климатично неутрален. Четири страни застанаха против – какво ще направите, за да се изкове по-добро разбирателство в съвета и да се намери начин всички да се включат в тази стратегия? Може би се налага да се компенсират някои страни, където трансформацията ще е по-сложна. Благодаря, господин Кели. Благодаря много пожелавам успех на финландското председателство. От всяко председателство очакваме много. Сигурен съм, че финландското ще се справи отлично. Промените в климата бяха споменати нееднократно. Ще се изискват сериозни промени и за индустрията и е, е, за е, някои области, които може да изчезнат, да кажем е, въгледобива и някои типове селско стопанство дори. Тогава ще останат хора, е, които са работили в тези отрасли. Какво ще се направи, за да им се помогне? Господин Христов, заповядайте. Най-напред благодаря за изчерпателната информация на госпожите министри. Напоследък кибератаките и кражбата на дигитална самоличност се превръщат в проблем на националната и на европейската сигурност. Пример за това е кибератаката в България от миналата седмица, когато данните на близо 5 милиона български граждани бяха източени от системата на Националната агенция по приходите. Преди по-малко от година търговският регистр на България беше хакнат на 17 май 2019 година съветът определи рамка, която дава възможност на Европейския съюз да налага целенасочени ограничителни мерки за възпиране и реагиране при кибератаки, така наречените киберсанкции. Бих искал да попитам каква е позицията ви относно ефикасността на този тип мерки. И един последен въпрос. Вие споменахте етичният път във въвеждането на дигиталната економика и на изкуствения интелект, който изцяло приветствам. Как мислите да материализирате и да рамкирате тази идея, която със сигурност ще отиде и отвъд границите, отвъд хоризонта на вашето председателство? Благодаря ви. Госпожа Хан. От групата на зелените. Не е тук. Госпожа Далдин. Благодаря. Един въпрос към финландското председателство. Става дума за бъдещето на партньорствата в научно-развойната област в областта на здравеопазването. От гледна точка на групата на зелените, това са много важни сътрудничества. Те са свързани е, с е, сериозно социално въздействие. Има две партньорства за здравеопазването, предложени от комисията. Първото е свързано с клинични изследвания. Целта му беше да е, допринесе за социалното развитие и за устойчивото развитие. Второто партньорство е за иновационните лекарства. Към него обаче има сериозни критики. Официални оценки на експерти са поставили под въпрос способността на това партньорство действително да допринесе за подобряване на, обще... на положението за, ам, в социален план. Е, въпросът е, е какво може да се направи, за достъпността на резултатите от научно развой, на, на тези научни партньорства. Какви са плановете за научните сътрудничества на финското председателство и какво възнамерявате да направите във връзка с целите за устойчиво развитие? Благодаря. Останалите оратори са само от соци... групата на социалистите и демократите. Има ли някой друг от друга политическа група, който е пропуснат? Господин Кобилиас, госпожа Вирконен. Господин Кобилиас, заповядайте. Благодаря. Поздравление на финландското председателство. Един по-общ въпрос – програмата на своето председателство поемате много ясни ангажименти. Дългосрочна стратегия за устойчиво развитие и конкурентна способност и Европа да стане световен лидер в областта на цифровата економика. Въпросът ми е как точно ще го направите? Какво точно ще направите като а, председатели? Какви конкретни документи ще предложите? Е, в конкурентна способността се сблъскаме с сериозни проблеми. Опитваме се да станем лидери в цифровата економика, обаче всъщност изоставаме, особено що се отнася до големите гиганти Microsoft, Google, Amazon. В Финландия имахме Nokia, обаче няма вече Nokia. Е, какво тогава може да направи Европа? Къде е бъдещето на Европа в тази област? Благодаря. Госпожа Кали Уран. Благодаря. Нека първо да ви благодаря за Отличните изказвания, да ви пожелая успех по време на председателството. Няма да повтарям въпросите за киберсигурността, но ще случам внимателно вашите отговори за тях. Още един въпрос искам да добавя, свързан с идентификацията в интернет. Аз съм от Естония и там сме привилегировани. Имаме електронна самоличност от години. И знаем, че основата на цифровия единен пазар е именно такава възможност за електронно идентифициране в интернет. Обаче в Европа се изостава. В различните си... страни системите са различни. Какво можете да направите вие и какво може да направи финското председателство, за да има такава идентификация? възможна в интернет с високи стандарти за сигурност, на разположение на всички граждани на Европейския съюз. Благодаря много, госпожо Вирконен. Благодаря, госпожо председател. Знам, че е, е, е, се изказвам втори път, обаче искам да повторя въпроса, зададен от първия път, който зададох аз. Става дума за многогодишната финансова рамка. Не получихме отговора. За нас е много важно финското председателство да не само да финализира преговорите по МВФ, а да какво ще включва тази договорена извинете, МФР, многогодишна финансова рамка. Като председатели на съвета ще ни е интересно да видим точно каква политика ще предприемете, когато се договаря на годишната финансова рамка, особено що се отнася до важни е, въпроси, като инструмента за свързване на Европа, Хоризонт Европа и е, програмата за дигитално приобщаване. За това искам да разбера каква е финландската позиция по тези важни теми. Благодаря много, че е, повдигнате темата отново, господин Хайсен. Благодаря, госпожа председател. Ще се... Радвах се да чуя от госпожа Комини, че държавите членки сами решават енергийния си микс. Ще премина на народния си език. Не, палива не буд... Ясно е, че изкопаемите горива няма как да останат част от енергийния микс. Въпросите за ядрената енергия са сериозни. Вярно, че там няма емисии или сравнително ниски емисии има, обаче е, хората имат доста сериозни възражения срещу ядрената енергия и е, научните позиции са доста разнообразни особено що се отнася до безопасността им. И моят въпрос е, какво е бъдещето на ядрената енергия според вас? Вземайки предвид на Централна и Източна Европа, тъй като там са се използвали изкопаеми горива, после се е преминало към ядрена енергия и без ядрена енергия те няма да могат да стигнат целите за ниски или нулеви емисии. Благодаря. Остават още четирима желащи да се изкажат от социалистите и демократите. Госпожа Маркес. Благодаря много. Благодаря, госпожа председател. Нека да приветствам програмата, изложена от министрите. Имам два въпроса съвсем кратки. Искам да раз... С удоволствие чух, че сте сериозно загрижени за цифрови отрасъл и че го разглеждате не само от гледна точка на конкурентна способност, но и от гледна точка на приобщаването. Това е част от вашата програма. Знам, че финландското председателство иска да предостави на 1% от населението образование, свързано с изкуствен интелект. Става дума за общото население. Че финландското правителство възнамерява да го направи в Финландия, извинете. Възнамерявате ли да направите нещо подобно в Европа? В крайна сметка, може да се окаже, че този тип познания са много важни. Втори въпрос. Е във връзка с казаното от колегата от Естония. Оперативна съвместимост между европейските системи за информационни технологии и сигурна идентификация. Има множество пилотни проекти, но все още реално това представлява проблем пред е, единия единния пазар на услугите. Благодаря много, госпожа Малдонадо. Благодаря на двете министърки. Желая всичко най-добро на финландското председателство. Имахме възможност да прочетем програмата ви и слушахме какво ни представихте. Аз поделям вашите амбициозни цели и приветствам това, което ще възнамерявате да направите за конкурентоспособността на предприятието, особено в цифровата област. Сега, за малките и средни предприятия, каква роля ще играят малките и средни предприятия в Европейския съюз и в рамките на програмата Цифрова Европа? защото брой на малките и средни предприятия е голям. Какво ще стане с тях? А, каква ще бъде подкрепата е, за тях, за да могат те да развият своя собствен цифров дневен ред и да повишат е, производителността си, а оттам и да създадат и нови работни места? Втори и последен въпрос, свързан с сигурността на потребителите. Какви конкретни мерки ще бъдат е, взети, за да могат да се защитят потребителите по-добре? Благодаря ви много за встъпителните думи. Швеция ви желае успех през предстоящото председателство. Във вашата програма вие подчертавате важността на научно-следователската дейност и иновациите С оглед на предизвикателствата, особено по отношение на климата, Европа трябва да остане лидер в борбата, а оттам и на иновациите. Също така трябва да насърчаваме равенството между половете в научно-изследователските среди също е така трябва да следваме целите за устойчиво развитие на Обединените нации. Така че, моят въпрос е следния. Равнопоставеността е много важна а, за да може държавите членки да запазят независимостта на своята наука. А, Ясно, е, дали държавите, които не изпълняват това изискване, ще могат да участват в новата програма? И накрая, госпожа а, Хорбс. Благодаря ви. Бих искал да чуя след, малко от вас последните въпроси. Днес износът е движещата сила за развитие на индустрията и на научно-изследователската дейност. Но от една страна имаме високо квалифицирани работещи, но не навсякъде. Може ли по-конкретно да ни кажете Какви са вашите конкретни планове за економиката на Европа? и то така, че да може и малките предприятия да се адаптират към измененията и какво ще направите, за да може да се създаде нова стратегия за развитие на европейската промишленост. Благодаря ви за интереса. Мисля, че за председателството също беше важно да чуя кои са темите, които ни интересуват и какво бихме искали да се случи през следващите 6 месеца съвета. През малкото време, което ни остава, да видим на колко въпроси може да отговорите. Заповядайте. Благодаря ви за чудесните въпроси и коментари. Имаше доста въпроси, ще се опитам да ги групирам. Въпроси свързани с научните изследвания, с бюджета, промишлеността и климата. А по въпросите на цифровата економика, колегата Марин ще каже няколко думи. Много е важно да постигнем нов растеж а, а, и то, а, във, във връзка с въпроса на госпожа Малдонадо развитие на нови технологии, за да може да се създадат по този начин нови източници на растеж. Имаше въпрос а, а, за Хоризонта Европа и неговия бюджет в рамките на МФР. Госпожа Карвалио, госпожа Вирконен зададоха този въпрос. По време на нашето председателство ще се опитаме да финализираме а, работата по този пакет. Това ще бъде а, основен приоритет. За нас е изключително важно Мефера да бъде завършена до края на годината. Що се отнася до Хоризонт Европа, много е важно да имаме нови технологии, нови научни изследвания в тази посока, за да може да развиваме нашата економика в полза на гражданите – трябва да има сътрудничество между научно-изследователските среди и бизнеса. Само по този начин може да се създаде нов растеж. Цифровизацията и економика на данните Важно е по време на бъдещите ни срещи и дебата да поставим човека в центъра на дебата, защото ние работим за европейските граждани. И аз вярвам, че изкуственият интелект и новите услуги ще помогнат на малките и средни предприятия и ще им позволят да растат. Имаше въпроси свързани с търговската политика. Важно е на европейско равнище да а, а, работим а, възоснова на законодателството. И имаше също така множество въпроси, на които, на които колегата ще отговори. Сега да се спра на въпросите, свързани с климата. Важно е националните стратегически планове да бъдат предадени, да може да се даде мнение по тях. Това ще бъде много важно за съвета. И на тази основа ще знаем в какво положение се намират различните държави. Попитахте също така как ще постигнем напредък ще се е, опитаме чрез развитието на, на нови технологии, с които да заинтригуваме и други е, е, райони. Важно е да продължи дебата през е, есента в съвета, когато разгледаме националните планове за климата. Имаше въпроси относно радиоактивните отпадъци. Важно е да има безопасно и отговорно третиране на тези отпадъци в националната енергийна система на Финландия. Това е национален въпрос, който касае Финландия. Но ще се опитаме да не се намесваме, тъй като ние сме все пак председателство на съвет. Важно е целите в климатичната ни политика да останат високи. Вие се тревожите за ядрените електроцентрали и ясно е, че Европейския съюз трябва да си постави цели, трябва да спазва международните споразумения. Споменахте също така сондажите, е, които извършва Турция и помощ от Европейския съюз за Кипър. Да, мисля, че трябва да се замислим и за енергийната бедност в рамките на енергийния съюз държавите членки трябва да докладват за равнищата на енергийна бедност. Е, енергийният микс е национален въпрос но ние сме се споразумели за максимални равнища на емисии, за това, че ще намалим употребата на изкопаеми горива. Важно е обаче средствата за намаляване на енергийната бедност да могат да бъдат избрани от държавите членки самостоятелно. Що се отнася до промените, социалната приемливост е, на прехода, има различни сценарии. Шон Кели спомена в своето изказване този въпрос, спомена, че е, спомена, че индустрията може да бъде движеща сила. Що се отнася до националните планове за Климата. Мисля, че вече отговорих на тези въпроси в предишното ми изказване. Важно е държавите членки да се ангажират и да се съгласят да изпълняват поставените цели. Важно е да има инвестиции, достатъчно инвестиции, така че прехода да може да се състои. Може би да не съм отговорила на всички въпроси. Аз съм си ги записала всички а, и продължавам а, съвместното ни пътувам. Споменахте партньорството между науката и бизнеса. То също е важно. Важно е това партньорство да се осъществява просто и да е отворено. Ще спра на това място, ще благодаря на председателя, ще ви благодаря за чудесните въпроси и коментари. Също така е много важно гражданите да бъдат включени, особено когато става дума за изменението на климата и също да бъдат включени във всички политически сфери, в които работим. Благодаря ви, че ме поканихте, записах си всички въпроси, които ми зададахте. Ще се опитаме да направим най-доброто, на което сме способни през следващите 6 месеца, така че е, развитието да бъде положително и растежа да бъде социално, екологично е, поносим, но и достатъчно амбициозен. Благодаря, госпожа Марин. Госпожо председател, уважаеми членове на парламента, благодаря ви за чудесните изказвания, въпроси, комесари, коментари, извинявайте, записахме си ги, ще ги имаме предвид. Надявам се разговорите, дебата с парламента да продължат по време на нашето председателство. Имаше няколко въпроса за мен, ще се опитам да им отговоря. Господин Карвайо, важно е да се придържаме към набелязания дневен ред що се отнася до развитието на нови знания и умения, за да останем конкурентно способни. Попитахте за киберсигурността. През изминалите пет години Европейския съюз предприе множество стъпки за подобряване на киберсигурността. Беше прията директива и регламент в този сектор. По отношение на киберсигурността е, има сътрудничество между европейските институции, бизнеса, научните е, среди. Мисля, че директивата за ЕНИ за е, също ще има важен принос. Ще продължим работата Виждаме, че държавите членки се отнасят изключително сериозно към този въпрос. И смят, смятаме обаче, че за да има добро решение, трябва да отделим достатъчно време за дебат. Трябва изключително сериозно да се отнасяме към кибер заплахите и трябва да продължим с действия, Например, с сътрудничество с правоприлагащите органи, ще се опитаме да поддържаме сътрудничество с различните институции. Господин Христов попита за кражбата на лични данни в Европейския съюз. Основният инструмент е GDPR за защита на личните данни. Попитахте също така за справедлива а, платформа за справедлива а, економика. Много от въпросите, които зададохте всъщност са част от портфейла на министъра на труда. А, но когато говорим за данните, можем да работим за налагане на принципа на справедливата економика, основана на данните. Трябва да сложим акцент върху интернет на нещата, 5G е и така нататък. Комисията е разработила програми, които ще играят важна роля. Ще дебатираме активно тези а, програми. Попитахте за а, електронното нотифициране. Има много разпоредби в тази посока. Ще ще се опитаме да извършваме мониторинг. През октомври ще организираме конференция. Попитахте за включването на всички в дигитализацията. Мисля, че този въпрос е много важен. Много е важен въпросът за това как е, гражданите ще участват в цифровия преход. Включването на гражданите е правилното решение в този случай. И въпреки, че аз не отговарям изцяло за програмата Цифрова Европа, но мога да кажа, че а, тази програма насърчава ученето през целия живот. Благодаря ви много за въпросите. Най-вероятно не съм отговорила на всички, нямах достатъчно време, но със сигурност продължаваме сътрудничеството, оставаме във връзка а, и съм готова да дойда отново в вашата комисия, за да продължим дебата по тези въпроси. Надявам се, че сътрудничеството между институциите ще бъде плодотворно и ще можем да постигнем напредък по тези така важни теми, които дебатирахме днес. Благодаря ви. Благодаря ви, че бяхте е, днес, че отделихте време да говорите с нас. Благодаря ви, колеги, за интереса. Ще се видим в 2 и половина. Е, Nice lunch, maybe? Приятен обяд.